и а, е, мерките в Средиземноорието и Черно море. Благодаря. благодаря. ще гласуваме утре на обед. утре е, започваме от 8.30 сутринта. Дневният ред е публикуван на разположение и закривам заседанието.